Ladies and gentlemen, good morning everybody. Дами и господа, добър ден. Виждам, че не всички членове на нашата комисия са в залата още от самото начало. Затова ще оставя 3-4 минути, за да може всички да дойдат. Добре дошли още веднъж на всички ви. Добре е дошъл и на кандидата за комисар господин Моедаш, който по решение на Жан-Клод Юнкер получи ресора за научна и развойна дейност и иновации. Нека ви напомня, че Комисията, компетентна за политиката по иновации, научна и развойна дейност, включително и за технологиите, е нашата комисия. Нашите приоритети са еднакви. Те са същите като тези на кандидата за комисар за следващите 5 години. Сигурен съм, че ще успеем да се справим. Сред нас има и колеги от други парламентарни комисии. Да приветствам с добре дошли всички представители на гражданското общество, журналистите, представители на неправителствените организации, на малките и средни предприятия, академици. Добре дошли в тази зала. Поздравяваме всички тези, които гледат настоящото изслушване, тъй като то се излъчва на живо на интернет сайта на Европейския парламент. Уважаеми приятели, всички ние мислим за изхода от кризата. Иновациите са основния ни лост за излизане от тази криза, затова ние се опитваме да ги насърчим. Правим го от дълги години, защото в тази парламентарна комисия ние създадохме една специална програма, най-голямата такава в света – осма рамкова програма, която е валидна и днес. Името е Хоризонт 2020. Това е нашата осма рамкова програма, най-голямата програма за иновации, научна и развойна дейност в света. Тази програма обаче не е достатъчна. Създадахме и специализиран институт за иновации и технологии. Винаги сме се опитвали да разгледаме заедно всички най-важни аспекти, а именно иновации, научни и развойна дейност, да ги разгледаме на едно с образованието и обучението. За това ще стане въпрос и в днешното изслушване, тъй като това е в ресора на господин Моедаш за следващите пет години. Нека поставим началото на изслушването. Като преди това бих искал да ви напомня няколко важни момента. Насоките за одобряване на комисията в приложение 16 се казва, че по време на изслушването, извинете, след изслушването трябва да се отговори на следните два въпроса. Дали кандидата за комисар е достатъчно компетентен, за да бъде част от Европейската комисия и на следващо място може ли той или тя да изпълнява задачите, които са му поставени, т.е. отговаря за съответния ресор. Кандидата за комисар отговори Писмено на нашия подготвителен въпросник зададохме пет въпроса на всички комисари. Три въпроса зададе нашата парламентарна комисия. Разполагате с отговорите пред вас. Те са налични и в интернет. Имаме и писмото за даване на ресор на господин Моедаш, финансовата му декларация, автобиографията му, както и писмо от Комисията на парламента по правни въпроси, където се казва, че след прегледа на финансовата декларация на господин Моедъш, тя е била одобрена. И не на последно място имаме на всички езици на отговорите. Как ще процедираме? Уводни думи от е, кандидата за комисар и заключителни думи от него. 45 въпроса от членовете на парламента. Принципа, който следваме, е този на пинг-понга, а именно въпрос-отговор, въпрос-отговор. Една минута за въпрос, две минути за отговор. Първия кръг от въпроси ще бъде въпроси от представителите на политическите групи. Бих искал да ви информирам също така, че ще имаме превод на 23 езика, така че всички оратори могат да говорят на майчиния си език. Моля ви, вписвайте се в времето, което ви е отредено. Вчера се представихме отлично в това отношение. Възможно е да гледате и на запис изслушването отново на интернет сайта на Европейския парламент. Вчерашното изслушване, например, вече е качено. Ако искате да слушате отново и настоящето, ще имате тази възможност. Сега пристъпваме към началото на изслушването. Давам думата на кандидата за комисар за 15 минути. Заповядайте.